Mesdames, и господа, ако обичате, заемете местата си, за да можем да дадем начало на нашето заседание. Желая ви сърдечно добре дошли. Националните представители на депутатите се присъединяват към Европейския парламент. Към, искам да поздравя колегите от Европейския парламент и най-вече господин Сурин Лазар, председател на Комисията по бюджет и банково дело към, от Камарата на депутатите в Румъния. Той ще води пленарното заседание на тема инвестиционни приоритети за периода 2021-2027, следващата многодишна финансова рамка. Това заключително заседание, заключително заседание ще обърне внимание на инвестиционните приоритети. Независимо от многобройните инициативи за коригиране на ситуацията, Европейския съюз все още изпитва сериозен недостъг на инвестиции. И при многогодишната финансова рамка, която предстои, комисията предложи нова програма InvestEU, за да се реши именно този проблем. Предложението почива на успеха на първо и второ издание на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Първото от 2015, второто от 2018. Това са фондове, които дават е, необходимите възможности за инвестиции в Европа. Но трябва да отидем още по-далеч да осигурим устойчива инфраструктура, възможности за развитие на науката, на малки и средния бизнес, на квалификацията и социални инвестиции. Положението е спешно и извършва бързи действия. На 16 януари, в началото на годината, Европейския парламент прие мандат за преговори със съвета относно програмата InvestEU за да може тя да бъде окончателно приета. С измененията се цели засилване на гаранциите за европейския бюджет от 40,8 милиарда евро по сегашни цени. Този бюджет ще набере стотици допълнителни милиарди евро за допълнителни инвестиции. 38 милиарда евро ще са гарантирани на базата на бюджета, за да се осигурят тези 650 милиарда евро. Сега ще започнат преговорите с министрите под егидата на румънското председателство. Целта е да се приключи работата по това досие възможно най-бързо. Така че от 1 януаря 2021 година се нарича всички условия за незабавното изпълнение на програмата. Пред вас има карти за искане на думата, ако искате да зададете въпроси. Предполагам, че вече сте запознати с тези карти от вчера и от днес сутринта. Ако искате думата, моля попълнете картите на банките пред вас. И след първоначалните изказвания ще дам думата на двама депутати от национален парламент и един евродепутат. Заместник председателя на комисията Юрки Катаня, за съжаление, днес не може да присъства и не можеше да се изпрати друг комисар, който да го замества. Сега давам думата на господин Вернер Хойер, председател на Европейската инвестиционна банка за изказване, което трябва да ограничи до 5 минути. Благодаря, господин председател. Доста трудно ще ми е, но ще се опитам. Дами и господа, за мен е огромно удоволствие да се изказвам днес пред вас тук в Брюксел да говоря за един от основните въпроси, по които ще работим в Европейския съюз през следващите години. Разбира се, може да предположите, че Европейската инвестиционна банка, като банка на Европейския съюз, е много заинтересована този въпрос и особено предвид факта, че преди 5 години ние предложихме идеята, която след това беше оформена като идеята на Юнкер за инвестиционен план на времето. Това беше една много смела стъпка и поздравявам Европейския парламент и другите законодателни органи за това смело решение, защото взимането на средства от субсидии и насочването им към инвестиционен механизъм е едно сложно решение, обаче това беше едно успешно начинание и сега InvestEU върви в подобна посока. Мисля си, че това, това трябва да бъде правилото за работата, да се види какво работи на практика и то да бъде запазвано, а това, което не работи добре, трябва да бъде променено така, че да работи по-добре. Инвестициите днес са важна част от бъдещето на Европа, на нейното общество. За да се разбере това какво трябва да постигне през следващите години, трябва да видим каква е сегашната ситуация. Една от първопричините на бавния и неравномерен растеж на Европа, разбира се, дължи на кризата от преди 10 години. Обаче, ако погледнем малко по-задълбочено, ще видим, че нивата на възстановяване и растеж показват някои структурни слабости. Първо, еврозоната продължава да бъде силно зависима от подкрепящи мерки, европейските финансови мерки, извинете, пазари, зависят прекалено много от банките и няма достатъчна интеграция на банково финансиране и инструменти. Освен това има неравномерен растеж на различни държави и региони. Вместо да се сближава все повече, виждаме все повече различия. И виждаме, че Европа не успява да изпълни своя ангажимент за приобщаване и развитие. Освен това, от гледна точка на производителността Европа изостава от САЩ и други държави. Намалява броя на хората в активна економическа възраст и това затруднява запазването на нашите стандарти на живот. Възстановяването на инвестициите не е достатъчно. Инвестициите от публичния сектор продължават да бъдат твърде слаби след 10 години на недостиг на инвестициите в здравеопазването, образованието, както и в иновациите, научно-изследователската и развойна дейност. Всичко това взето заедно показва, че има сериозни структурни слабости от гледна точка на конкурентоспособността, конвергенцията и стандарта на живот. Трябва да преодолеем тези слабости, да направим економиката на Европейския съюз по-устойчив в бъдеще. И нашата банка има своята роля тук. Европейската инвестиционна банка в продължение на 60 години на нейната дейност нашата банка натрупа 3,4 милиарда евро и благодарение на тези средства ние успяхме да мобилизирам над, над мобилизираме на трилиона инвестиции от Европейския съюз и от инвестиции и инвеститори извън Европейския съюз. И това не са пари на европейския данокоплатец, а пари от инвеститорите. Ние виждаме, че се привличат частни инвестиции за финансиране на потребностите на публичния сектор и това го прави, например, и ЕФСИ. Ако искаме да постигнем целите за устойчиво на развитие на ОНЕ, целите от Парижкото споразумение, трябва да мобилизираме частния сектор. Парите на дънокоплатеца никога няма да бъдат достатъчни за постигна тези цели – InvestEU според нас превръща EFSI в един траен и надежден механизъм за финансиране в ключови сфери, каквито са иновациите, сближаването. Ще се спра на сближаването. За 15 години вече ние изоставаме от нашите основни конкуренти САЩ, Япония, Китай. В продължение на 15 години ние инвестираме с поне 1% и половина по-малко от тях. И разбира се, това натрупване на изоставането – затруднява нашето движение напред и ние изоставаме от нашите конкуренти. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Анеми Туртелбум, член на Европейската сметна палата, която се занимава с Фонда за стратегически инвестиции. Тя ще представи интересни наблюдения върху работата на този фонд. Госпожо Туртълбум, имате думата. Merci beaucoup, monsieur le président. Um, ladies and gentlemen. Много благодаря, господин председател, госпожи и господа. Като аудитор на Европейския съюз, нашата роля е да се занимаваме с това как се разходват парите. Не е част от нашите правомощия да коментираме политическите приоритети, а по какъв начин се насочват средствата за реализация на тези приоритети. Това е нещо, което през миналите многогодишни финансови рамки търпи промяна. FC EU очевидно имат нарастваща роля и подобно традиционните а, схеми за подпомагане на база на безвъзможна финансова помощ, те трябва да се управляват а, добре и да бъдат а, обект на внимателен контрол. Нашата роля е чрез одити да помагаме на, на а, националните Европейския парламент а, да осъществя този контрол. Новата програма InvestEU ще бъде основен източник на подкрепата за инвестиции по новата финансова рамка. Тя ще разполага с 38 милиарда бюджетна гаранция на нарастване от 26 милиарда за ЕФСИ ще се използва и да замени редица други инструменти. В този смисъл е, е добро упростяване в сравнение с сегашните инструменти може би има значителни разлики в управлението, но FC ще, начина по който оперираше FC ще продължи при InvestU. Ние неодавна излязахме с доклад за първите три години от дейността на FC 101. Като цяло FC се справя успешно, но е необходимо да се предприемат мерки, за да се реализира пълен успех. Повечето от нашите бележки препоръки са насочени към подобряване на фонда InvestEU. Ще подчертая пет основни предизвикателства. Първото е пригаждане на финансовите потоци продукти към потребностите по EFC, е, Европейската инвестиционна банка приема по-високо рисково финансиране, като предлага класически сеньорни инвестиционни кредити с по-дълги матуритетни, като заема позиции без да ги гаранти... обезпечава. Необходимо е да се направи така, че инвестиционната подкрепа да бъде допълнение към а финансирането, осигуряване от националните насърчителни банки и по-добре да се целенасочва към недостатъците на пазар. На второ място избягване на вътрешната конкуренция с други а, средства от европейски фондове. ЕФСИ замени други финансови инструменти на Съюза в областта на транспорта и енергетиката. Ние препоръчваме комисията да насърчава допълняемостта между различни инструменти, да се избягва вътрешна конкуренция между тях. Предложението за InvestEU, което да въведе един бюджет на гаранционна схема, като заменя много от съществуващи инструменти определено е стъпка в правилната посока. На трето място осигуряване на допълняемост на нови проекти, които ако не бяха финансирани с европейски средства, нямаше да могат да се финансират. В офис, одита на ЕФСИ установихме, че има някои проекти, които биха могли да се осъществят и без подкрепата от ЕФСИ, затова предпоръчваме от засилване на оценката и препоръчване на евентуални други и възможни източници на финансиране. Така, на четвърто място, по-добри разчети на реално мобилизираната инвестиция. Не е лесно да се установи дали подкрепата от Европейския съюз има решителна роля за нова инвестиция или не, защото участват и други публични и частни източници. Ние а, а, установяваме, че има някои случаи, при които тъй наречената мобилизирана инвестиция е била в по-голям размер а, а, и би, отколкото би могло да се свърже с подкрепата от ЕФСИ. И на пето място, последното предизвикателство е постигане на съответното освояване на подкрепата. Някои държави членки поставят въпроса за географското разпределение на подкрепата от ЕФСИ поне през първите три години. Ние забелязваме, че в Европейския съюз от, първи, от по-ранните 15 членки където има добре установени национални насърчителни банки, е, е, в най-голяма степен са е, били ползвани тези средства. Банката и комисията приеха нашите препоръки да се разгледат основните причини за разпределението на подкрепата от ЕФСИ. Едно такова проучване ще бъде много полезно и за реализацията на програмата InvestEU. Ако проблемите са от страната на предлагането, ролята на Центъра по консултантски услуги и техническата помощ определено ще помогнат. Това исках да кажа за инвестиционната подкрепа. FC е, наистина се доказа като успешен механизъм, но е е, необходимо <clears throat> да се погледнат някои от слабости. Аз разбирам, че това проучване ще помогне на комисията да се справи с тези предизвикателства. Благодаря. Благодаря ви. ЕФС е успешен проект, но все още има някои възможности за подобрение с оглед на констатациите на Сметната палата. Сега давам думата на един от Авторите на текста Хосе Мануел Фернандес са докладчик на проекта FC1 и FC2. Господин Фернандес. Continue avec InvestEU. Je vais parler en portugais. Nós neste momento temos a nossa proposta aprovada com uma lar... С голямо мнозинство беше одобрено това предложение. Така че говорим вече не толкова за предложението на комисията, а за предложението на парламента. Трябва да засилим количеството на гаранцията. Искаме те да бъдат над над 40 милиарда и да се запасят гаранциите за останалите финансови инструменти. Няма смисъл да се намалят за следващия програмен период гаранциите за финансовите инструменти. Планът FC всъщност в момента включва още три инструмента и има четири прозореца, които са посветени по-специално на МСП и на социалната сфера – има по голяма акцент върху тези две последни теми. InvestEU е насочен към активни, изпреварващи събитията действия. Това е един отворен фонд. Той ще позволи да бъде използван не само от бенефициентите, но и на инвеститорите той ще е отворен и за региони. Той няма, разбира се, изцяло да замени политиката за сближаване. Ще бъде задължително той да допълва тази политика и да създава необходимите полезни взаимодействия. Има нещо, което е изключително важно в нашето предложение. Това е засилването на консултативния център за инвеститорите. Това означава, че и на регионално ниво, и на национално ниво ще трябва да се изпълнява задълженията, за да може да работи ефикасно този център, за да може да създават нови възможности за инвестиции. Ще се упрости процедурата. Много често, когато комисията иска да упрости нещата, това не е винаги успешно. И наистина тук искаме да постигнем реално простяване. И, както вече казах, новия фон ще изисква едно активно изпреварващо събитията действие. Също така трябва да подчертая още нещо ново, свързано с InvestEU, а именно, че държавите ще останат с определен процент. 25% ще се насочат в националните насърчителни банки и подобни институции на национално ниво. Т.е. това оставя достатъчно правомощия за държавите членки. Те ще трябва да създадат такива насърчителни инвестиционни банки и това изисква усилия от държавите членки. Още е важен въпрос особено за онези държави членки, които нямат финансови институции за на насърчаването или които имат такива институции, но те не са достатъчно силни. Те трябва да им дадат повече възможности. Тоест, държавите членки ще трябва да имат конкретно финансиране за онези проекти, които ще допринасят за инвестициите и този процент ще позволи да се мобилизират ресурси с рейтинг 3А. Също така, така ще се избегне и проблема с държавните помощи. Това е добра новина за държавите членки, които ще трябва да сключат спогодби и които ще използват средства за структурната политика, за развитието на селските райони. Те ще използват този механизъм в допълнение към други източници на финансиране. Също така вече говоря за допълващия характер на този механизъм. Не можем да разглеждам инвестицию като едно механично продължение на FC, защото ние виждаме, че има промени, свързани с проекти, които не са свързани само с инфраструктурата, но и социалната сфера. Нашето предложение включва различни подобрения на първоначалната идея на комисията. Те са включени те, извинете, включват и въпросите на управлението. Има, например, консултативна платформа за бенефициентите. Искаме да бъдат обединени различните субекти, бенефициентите, насърчителните банки, економически, социален комитет и комитет на регионите има засилена роля в нашето предложение. Смятаме, че нашето предложение е добре обосновано и се надяваме, че съветът ще изпълни своите задачи. През февруари Знаем, че вече е бил одобрен мандата за преговори на съвета, така че да можем да почнем преговори. И както виждате, парламентът винаги е в ангарда. Благодаря, Хозе Мануел, за изказването. Сега ще дам думата на господин Юлиан Янко председател на Комисията по промишленост и услуги към Камарата на депутатите в Румъния. Благодаря, господин председател. Подготвил съм пет диапозитива. Доколкото разбрах от техническите лица, които обслужват залата, не могат да бъдат представени на екрана. Сега ще продължа на собствения си език. И така, искам да се възползвам от възможността, тъй като се намираме на финалната права на депата, да се опитам заедно с вас да изложа едно предложение което може да представлява интерес за всички държави членки, да въжи за всички тях, без да дискриминира нито една от тях. И да е много важно за многогодишната финансова рамка за държавите членки и държавите членки на еврозоната. Става въпрос за пакта за стабилност, за многогодишен бюджет, необходимостта от постигане на конкретни цели, като конвергенция, конкурентоспособност, инвестиции в човешкия капитал, инвестиции в научно-развойна дейност, в новаторски проекти. На второ място има нужда от сближаване и конвергенция в самия Европейски съюз. Но каква е действителността? Данните сочат, че има макроекономически дисбаланс, който не винаги е лесен да се обясни. Има дефицит по текущата сметка. Економически балони, които няма да продължат е, без край. И въпиюща нужда от инвестиции, с което всичко сме, всички сме съгласни – Какви биха били необходимите инвестиции, които могат да отговорят на анализа на Европейския парламент, който сочи, че стабилността на цените е абсолютен императив. Стабилност на цените, повтарям. На второ място, един европейски пазар. На трето място, цени и производствен капацитет, достъпни на всички потребители в Съюза. И е така, скъпи колеги, кое ще е това чудотворно решение? Ще цитирам някои данни. Плащаме 1,13 милиарда евро ежедневно за енергия. Това е най-високата стойност в света. На второ място това се отразява на конкурентоспособността на економиките в Европейския съюз в световен план, като най-тежко засегнати са най-тежко засегната е износа. На следващо място има дискриминационен достъп до първични суровини за енергетиката. 54% е зависимостта на Европейския съюз за природния газ и близо 80% за въглища и също висок процент е за уран. Нашия ангажимент за устойчиво економическо развитие включва намаляване на парниковите газове, за да се смечат климатичните промени. Само, че през 2014 70% е зависимостта от изкопаеми горива. Най-важното решение е за макроекономическото равновесие и за стабилността на цените е да се използват европейските структурни фондове и всички резерви по тях които да бъдат насочени към инвестиции в инфраструктурата и междусистемните връзки изток-запад, север и юг. Преди малко говорихме с португалските колеги за инвестициите в възобновяеми източници на енергия – Сега процента е 70%. Но какво стана през декември? На 18 декември, заради проблеми, свързани с производство на електроенергия в ядрения сектор във Франция и Белгия, цената в Европа стана 500 евро на мегаватт час. Границата между Германия и Австрия отбеляза сериозен спад на напрежението в електропреносната мрежа, което се отразява и на капацитета за производство. Ясно е, че от всичко това страда конкурентоспособността, цените, Повишаването на цените води до уязвимост на потребителите, битови и промишлени. Губи се конкурентоспособност в държави, които имат сериозен потенциал за производство. Държави членки подписват двустранни спогодби с Русия. Така те увеличават зависимостта на ЕСА към природния газ. Как тогава да говорим за конвергенция и сближаване? Ние като представители в Националния или Европейския парламент трябва да наложим пътна карта за финализиране на инвестициите. За да има инвестиции в национален план, инвестиции, които се отразяват на цените и на достъпа до производството. Португалия е блокирана заради междусистемната връзка с Испания и Франция. Технологиите позволяват да преодолеем планините, но не го правим, защото така ще се повишат цените в Франция. Португалия остава изолирана, все още няма междусистемни връзки. Имаме 24 терминали за втечнен природен газ. Само 30% от техния капацитет се използва. Ето какво е моето предложение. Надявам се всички да го приемат за многогодишната финансова рамка. Благодаря за вниманието. Последен. Анри Жаскари, депутат от Финландския парламент. Заповядайте. Uh, you, Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Според мен новата, новите технологии могат да бъдат заплаха а, или а, голяма нова възможност. Напоследък а, обръщаме внимание повече на предизвикателствата, колкото на възможностите. Говориме много за застаряването на населението, но не сме говорили за това по какъв начин в Япония се опитват да решат този въпрос с последните технологии. Много се говори за образованието. 40% от населението в Европа няма основни дигитални познания. По какъв начин едно такова обучение може да промени нещата? Трябва да помислим за последните технологии съобразявайки отрицателните последици върху нашите работници. Дали не трябва да направим нещо друго? Говорим а, дали да се облагат а, интернет гигантите с нов данък, а, да направим нещо така, че те да се проявят тук, тук в Европа тези гиганти. Идеята ми е, че е, подходът ни трябва да е различен. Ако започнем да ползваме сегашната в сегашните технологии обществото е, би, било, е, би изглеждало по друг начин. Какво са решили е, тези, които са били преди нас, когато се пригаждали към сегашната технология? В финския парламент направихме преглед на стоте най-важни технологии, които са от отразяват на живота ни. Например, автономните автомобили, индустриалните роботи, чистата енергия. Трябва да помислим за тези технологии, по какъв начин да а, достигнем до ефекти, които да са положителни за целите ни общества. Няколко примера. В Финландия преди 4 години в една автомобилна фабрика в Финландия имаше около 400 работника решиха да станат номер едно в производствените технологии. Те внедриха около 600 робота. Сега има 2500 работника. Така че създаването на, на съвсем модерни технологии може да означава и повече заетост, а не само да има отрицателни последици. Освен това, знаем, че около 15% от бизнеса днес се осъществява на дигитални платформи, като ePay, Facebook, Google и така нататък. Но знаете ли, че разчетите са за 50%? 50% от бизнеса ще се случва на такива платформи. Да помислим дали да имаме повече такива европейски цифрови платформи, наши собствени фирми, на место да облагаме съществуващите чужди такива. След това знаем, че трябва да съкратим емисиите от трафика с около 50% до 2300 година. В Финландия създадохме задължение за разпределението 30% от горивата да са на биооснова. Сега имаме една водеща фирма в света, която произвежда биогорива в Финландия, след като вехме новите нормативни изисквания. Дали да не го направим на европейско ниво? А, възможностите на кръговата економика – сега знаем, че използваме материалите само веднъж. Повече от 30% от храните се изхвърлят. Използваме автомобилите само 8% от времето дали да не създадем а, а, европейски а, фирми тип Uber. А, и накрая, м- говорим за чиста енергетика. Около 80% от енергопроизводството в Финландия вече не отделя емисии въглероден диоксид. А, сега а, с, работим по един а, обърнат към клиента подход, който може да е нов път за иновации в екосистемите. Ние подкрепяме силно програмите в, на InvestEU и европейските политики, основаващи на иновациите. Не на последно място, приветстваме а, а, и вас идната есен, когато ние поемем председателство на съвета. Нека да направим нещо ново заедно. Благодаря. Сега ще дам думата на тези от вас, които са заявили желание за изказване. Първи, господин Андре Берг Вегер. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, ähm, für die Gelegenheit, hier einige Worte zu äußern. Ähm, das InvestEU. Благодаря. Програмата InvestEU е добър пример за това, как можем да действаме в правилната посока на нивото на Европейския съюз и на нивото на държавите членки. Също така това е пример за това как националните институции могат да променят към по-добро ситуацията. Чухме от Сметната палата, че има някои въпросителни, свързани с анализа на Ефси, които ще бъдат отразени в дейността на InvestEU. Чухме как правилно беше казано от господин Хайер, че не можем да финансираме всички тези инвестиции от парите на данокоплатец. Трябва да привлечем и частни инвестиции. Смятаме, че тази програма InvestEU е нещо, което трябва да приветстваме особено предвид предизвикателствата. Ние ще видим в резултат от Брекзита как се лишаваме от един нетен вносител в бюджет на Европейския съюз. Така че приветствам факта, че могат да бъдат и ще бъдат обединени тези четири финансови механизма. Виждаме предимствата от това, например, ще се избегне при покриването и също така ще се повиши кредитния рейтинг, който ще позволи да се привлекат повече средства за инвестиции в различни проекти в Европа. Бяхме доста скептично настроени спрямо Ефси, но това, което видяхме, е впечатляващо. 650 милиарда евро. Тези средства могат да бъдат инвестирани и определено Това ще позволи да се преодолее до голяма степен недостига в инвестициите. Освен това, необходимо да се определят политическите приоритети така, че да се насърчават иновациите, научно-изследователската развойна дейност, да бъдат подпомагани малките и средни предприятия – трябва да мислим за това, ако искаме да бъдем конкурентоспособни в бъдеще, особено преди това, че има нова конкуренция, например като Китай. И сега господин Мануел Калдера Кавел, който представлява парламента на Португалия. Много благодаря, господин председател. Приветствам тази инициатива. Тя е важна стъпка, особено тъй като можем да подпомогнем инвестициите в иновациите и да насърчим кохезията между европейските страни, както и инвестициите в устойчивост. Интересно е, струва ми се, че можем да имаме гаранция от 75%. Трябва да знаем, че останалите 25%, които се поемат от държавите членки, ще подлежат на отчетност именно по отношение на различните договорности и компромиси а, националните фондове, националните или структурни фондове са важни, кога трябва да се гледат и ограниченията. В смисъл, о, не, ограничаваме ли гъвкавостта на тези нови инструменти. Искам също така да кажа, че тези инструменти трябва да се занимават с кредитни инструменти, но също и с дялови инструменти, особено ако искаме да подпомагаме иновации, да финансираме е, но, стартапи и други малки и средни предприятия от цифровата революция. И накрая, според мен е важно фондовете да дават възможност за инвестиции в цифровизацията не само на фирми, но и на инфраструктурата, където ще има големи предизвикателства. Благодаря. Благодаря. Думата има колегата от Кипър, член на Европейския парламент Костас Мафридос. Благодаря. Инвестициите са един от факторите за устойчивото развитие, благополучието, социалния напредък. И за това бихме искали да кажем, че увеличаването и удължаването на програмата Хоризонт 2020 и увеличаване на бюджета е много благоприятно. Също така смятаме, че е добре, че се предвиждат средства за сигурността и миграцията. Това ще позволи наистина да отговорим реално на тези предизвикателства. Кипър беше засегнат от економическата криза, особено силно и трябваше да се получат средства през март 2013 година Националната банка. Това доведе до големи осложнения за нашата економика. Освен това, нашата държава приема много мигранти и кандидати за убежище. Ние обаче се стремим да преодолем този недостиг на инвестициите, който пречи за развитието, на развитието на реалната економика. Искам искаме също така да се освободим от необслужваните дългове, които представляват 1% от портфейла на дълговете в Кибър. Също така необходимо е да можем да се справим с проблемите, проистичащи от притока мигранти. Ние се надяваме, че InvestEU ще помогне и на малките държави, включително и да можем по-добре да използваме средствата. Кипър, например, ще може да се възползва от тази програма, за да създаде нова енергийна инфраструктура, да се възползва от находищ природен газ – и също така важно е да се отчита спецификат на всяка държава членка. Трябва да се предоставят стимули. Ние сме един изолиран, малък по обем пазар и за това имаме много малко конкурентни предимства и това трябва да се отчита и от този инструмент. Благодаря на всички, които организираха тази среща и ораторът любезно благодаря на преводачите, казва, че те са единствените, които внимателно слушат всичките речи. Благодаря, Муско Старович от Словения, от Словенския парламент. Господин Старович, заповядайте. Благодаря. Европейската програма Хоризонт 2020 ясно ни показа, че и европейските инвестиции в знанията водят до добри резултати. И за това тези инвестиции в знанието трябва да бъдат запазени и за следващия програмен период 2021-2027 година. В този смисъл очаквам и препоръчвам част от тези инвестиции да се насочва и към изследвания с социална насоченост. Трябва да имаме по-ефикасни решения, за да стабилизираме публичния сектор. Обеден съм, че знанията могат да ни помогнат да реализираме добра политика, следвайки идеята на Аристотел за това, че политиката Политиката е дело на свободни хора с цел да създаде едно справедливо общество, общество, в което цари ред. В този смисъл важно е да проучваме всичко, което прави изследователския център СЕРН. Със сигурност можем да получим много информация, която ще ни помогне да можем да преодоле много от предизвикателствата пред нашето общество, което става все по-сложно. Нещата не са лесни, само популистите предлагат лесни решения. В момента виждаме, че данните са от решаващо значение. Големите масиви данни са много полезни, но много често се използват по-скоро за манипулиране на обществото, отколкото за негово благо. Нека да използваме знанието, за да стане нашето общество по-добро и да можем да реализираме европейските ценности, включително те залегнали в Европейския соци... стълб на социалните права. Маргарита. Госпожа Маргарита Маркес от Португалския парламент. Obrigada, Presidente. Ehm, eu gostava... Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички взели думата за изказванията им, на представителя на Сметната палата и на ЕИБ. Относно предложението на Комисията за многодишна финансова рамка, с него се намалява сумата за кохезия за споделено управление и се увеличават средствата за пряко управление. Бюджета за пряко управление обаче трябва да съдържа важен елемент – кохезия. В този бюджет се намира и програмата Invest EU. Много е важно последната да обедини няколко инструмента. Тази програма ще осигури здрав разум, ефикасност и прозрачност. Но ако тази програма трябва да е насочена към технологиите, климатичните промени, енергийния преход, водата, промишлеността и така нататък – не можем да говорим за каквито и да е инвестиции, а за инвестиции ориентирани към бъдещето и към приоритетите. Тези инициативи трябва да насърчават и кохезията. Много е важно тази програма да разполага с необходимите правила, за да се осигури спазването на географския баланс. Много интересно бе да слушаме изказването на представители на Сметната палата за програмата Юнкер. Той каза, че до момента има промяна в правилата за географско баланс, за да се осигури такъв географски баланс. Инвест InvestEU е много важно също да насърчава географското равновесие. Благодаря. Благодаря. Ще дам думата отново на господин Костас Мафридес. Господин Ажело Водскис взе думата всъщност, вместо господин Мавридес. Така че заповядайте отново. Vous avez la parole. Is it working? Yes, it is. Ще говоря народния си език. Съвсем накратко. Много беше казано и много от нещата бяха изключително правилни. Беше казано, че имаме нужда от Европейски съюз с конвергенция на економиката и на обществото на държавите членки. Бих искал да се спра на две конкретни важни теми, по които работим и в Комисията по економически въпроси в Европейския парламент. Първо, някои държави членки бяха засегнати много от економическата криза. Като резултат от това беше решено в Европейския съюз, че, например, структурата на банковия съюз трябва да има три стълба. Надзор, реорганизиране на проблемните банки и третия стълб е гаранция на влоговете. Аз съм економист и за това не мога да бъда убеден от политически и економически аргументи, които често се чуват и които пречат на банковата интеграция и на схемата за гарантиране на влоговете. Да, има проблеми в банковата система в държави от Южна Европа, но това не е причина за забавянето, което наблюдаваме. И нека да си помним за това, когато дойде друга криза и някой ще каже ръце, но ще бъде прекалено късно. И още нещо. Моят опит на докладчик по програмата за техническа помощ в инфраструктурната сфера показва, че имаше много полза от тази програма за бенефициентите. Ние оставихме държавите членки изцяло да определят програмата. И това трябва да бъде ясно. Ще кажа само това, но искам да помоля да отчетете това, което казвам. Но, а, мадам. Благодаря. Госпожа Алис Мари Хигинс от Ирландския парламент има думата. Very much. Um... Благодаря много. Важно е да имаме ефективни механизми за инвестициите от гледна точка на Ирландия, тъй като е, ни очаква, може би, неотменният преход към Брексит. Това е един е, преход, който е необходим и допълнение към е, необходимия преход към съобразен с изменението на климата. Тук като частния сектор има роля и то динамична по отношение на промените в климата, ние можем да чакаме да предприемем действия преди тези действия да станат изгодни а, инвестициите в публичния сектор и а, решаването на, на въпроса с 20 свиване на публичните инвестиции трябва да е приоритет. Не на последно място, защото публичният сектор може да бъде водеща в иновациите, в основните научни изследвания и да осигури прехвърлямостта на иновациите в областта на изменението на климата и то колкото може по-скоро. Зарадвах се да е, чуя, че се говори е, за гъвкавост, когато говорим а, е, за процедурите, за да може да се а, наречения ефект на охлаждането на публичните инвестиции. Но по отношение на инвестициите, и на търговските споразумения това също трябва да се приложи, защото там се проявява такъв ефект на охлаждането както и клаузата Радшилд, защото става все по-трудно да се премине от доставката на услуги от частния сектор към осигуряването им от публичния мисля, че трябва да разгледаме нашите мандати по отношение на търговията, за да може да сме сигурни, че и, тези, и там тези въпроси се отчитат. Не на последно място има увеличение от 2,2 милиарда на 4 милиарда евро инвестиции в умения, но това е по-малко, отколкото инвестициите в малките и средни предприятия и устойчивата инфраструктура. Последните аз ги подкрепям, но все пак има и други въпроси за застаряващо население, за което стана дума. Въпроса за грижите, за други аспекти все на социалната инфраструктура. Имаме ли нужните умения? Има ли възможност там да разширим приложното поле на това, което наричаме устойчива инвестиция? но Още повече, че все повече се говори за това, че полагането на грижи е, за лица, нуждащи се от такива, е, е в бъдеще много е, трудоемка задача. Благодаря. Игор Бименов от Литовския парламент. Извинявайте, латвийския. I have applied for asking a question to the President of the European... Аз имам въпрос към Вернер Хойер, председател на Европейската инвестиционна банка. Доколкото разбирам, той напусна залата. При все това, обаче, ще се дам този въпрос на другите експерти. Господин Хоер каза, че трябва да се мобилизират частни средства, не може да се разчита на публични средства. Насърчителните банки ли могат да станат ядро за публичната политика. Както е в Германия, кредит Anstalt for Bidder Banking. Положението в моята държава изглежда като Германия след Втората световна война, когато предприемачите в Германия нямат почти никакви средства, няма сигурност, много малко мъже в активна възраст са останали живи – Много от нас са емигрирали, от нашите жители са емигрирали. И Германия е била само на една трета от нивата преди войната. Проблемът е решен с създаването на държавни и местни банки, които отпускат кредити за разкриване на заетост, което води до увеличаване на благосъстоянието. Немската система жене големи успехи – и осигурява след военното чудо. Германия сега е най-успешната държава в еврозоната. Държавни насърчителни банки дали са инвестиционен приоритет за периода след 2020 година според експертите? Това е моя въпрос. Благодаря. Колега от Европарламента Ив Ярингс има думата. Hartelijk dank om het woord te mogen krijgen, maar ik heb inderdaad geen vraag. Много благодаря. Аз сам няма въпрос, но все пак благодаря. Добре, използвахте си времето за изказване. Последно изказване сега. Госпожа Габриела Крето от Румънския сенат. Благодаря, господин председател. Не мога да се сдържа и ще ви е, припомня за е, това какво коментирах преди нашата конференция миналата година. Предвид на плана Ю, Юнкер се въвежда нова идея. Има лоши инвестиции, публични преки инвестиции, които трябва да се избягват, тъй като подкопават фискалната фискалното здраве и частни, които ползват публични гаранции. Това е чиста идеология. В идеологията няма като такава нищо лошо, но уникалността може би се крие в резултатите, защото да, това даде успех. Беше успешно план, прилагането на плана на Юнкер, но периодът за оценка е твърде кратък, че, така че не можем да кажем до каква степен това зависеше от частното кредитиране от банките и как ще бъде в бъдеще. Твърде рано е за такава оценка и колко полезно би било това за обществеността, за гражданите. Такава една инвестиционна дейност, основаваща се само на, на финансови инструменти. И преди съм казвала, не трябва да се измисляме на европейско ниво обществени поръчки, обществени а, услуги за да успокоим безпокойството на граждането, което, което се усеща почти навсякъде около нас. Благодаря. Bien. Добре, всички, които искаха думата, я получиха. Остава ни още известно време, така че сега ще дам думата на тези, които са все още отпред на президиума, да вземат отношение, ако искат, по въпросите и изказванията. Първо, госпожа Тутелбум от Сметната палата. Благодаря, господин председател. Що се отнася до въпроса колко важен е частния сектор и частните банки? Те са много важни, разбира се, защото, както знаете, както е бе посочено, контекста на ЕФСИ е много важно да се избягва конкурирането с други източници на европейско финансиране, но също и частни банки и частния сектор. Съвместната работа, която се предвижда при InvestEU, ще доведе до ефект на домино и всяка една страна ще подсилва другата. Това е отговора на въпроса. Ще помоля колегите да се запознаят с нашия доклад и с втората ни препоръка. Благодаря. Хосе Мануел Фернандес. Monsieur президент, Уинвест o InvestEU é para investimento público e InvestEU е отворен и за публичните и за частните инвестиции. Точно така. InvestEU запълва една празнота, която имаха FC1 и 2. Създават се платформи за инвестиции в държавите членки и има възможност също така и за трети държави, които имат съвместни проекти с държавите членки на Европейския съюз, да се възползват от гаранциите. Това е много важно от гледна точка на междусистемните връзки. Затова включихме междусистемните връзки във всички доклади, посветени на InvestEU. Ние можем да имаме само един енергиен съюз, един цифров съюз, ако имаме междусистемна свързаността. Целта на InvestEU е да бъдат преодолени пречките пред инвестициите. Нещо, което пречи да създадем енергиен и цифров съюз. Що се отнася до промяната в климата, вече казахме, че 40% от инвестициите трябва да бъдат свързани с борбата срещу промяната в климата. Многогодишната финансова рамка посочва, че трябва 25% от енергията на Европейския съюз да идват от ВИ. Що се отнася до социалните въпроси, в ЕФСИ едва 4% от сега действащия план Юнкер са посветени на социалната сфера. Какво означава това? Че има един финансов механизъм, който не позволява достатъчно използване. За това трябва да подпомагаме сега с увеличаването на средствата за социални програми. Трябва да насърчаваме нези институции, организации, които могат да предложат социални проекти, да използват средствата. Защото в момента не може да се използват тези средства поради липса на заявки за финансиране на проекти. Както тук беше казано от председателя на ИБ, тази банка има голямо значение. 78 милиарда евро се осигуряват чрез ЕИБ за проекти важни за европейската економика. Също така виждаме, че има добра приемственост между InvestEU и EFSI. Благодаря ви, господин Фернадеш, че заместихте председателя на Европейската инвестиционна банка, господин Янко. Благодаря, господин председател. Има два елемента, които не са включени в програма за инвестиции, които са отговор на всички настоящи предизвикателства – може би забравихме за уязвимостта на пазара на труда и кризата в човешките ресурси из цяла Европа. в едно деликатно геополитическо положение, принципно достъпа в Европа до суровини и запазването на водеща позиция на Европа в световен план при износа на технологии с висока добавена стойност в сферата на енергетиката и възобновяемите източници на енергия и устойчивите технологии. Например, мерките за борба с климатичните изменения. Тук липсва координация в Европа от една страна всички държави имат достъп, и то недискриминационен, до най-големия елемент при производство, именно цената на енергията. В някои държави членки има порочен кръг, защото политиката за енергийните коридори води до обедняване на някои държави, до сериозно изтичане на работна ръка. И не мога да разбера как изобщо можем да си представим един бюджет, който не е дискриминационен за абсолютно никой. Има по-малко разминаване при цените на енергията, което ще доведе до по-сериозно увеличение на заплащането. Ако се вгледаме по-внимателно в коридорите за пренос на въглеводороди, ще видите, че нито един път или коридор не минава през Румъния. Румъния е заложник на Русия която задържа доста високи цени на природен газ и енергия. Ето защо румънската продукция е негативно засегната, намалена е нашата конкурентоспособност. Големи економически фактор затваря мощности и се връща в държавата си на происход. И така Румъния заплаща с човешки капитал който се насочва към други държави членки и това допълнително влушава проблема. Благодаря, стигаме до края на тази интересна, обещаваща дискусия. Благодаря на всички взели думата отпред на президиума за началните изказвания. Сега ще дам думата на председателя Сорин Лазар – който водеше заедно с мен това последно заседание. Thank you, Mr. President. I promise I will be very short. Не обещавам да бъда кратък и предпочитам да се изкажа на румънски. Стимате, domnule președинте, стимați колеги. Господин председател, скъпи колеги, по-настоящем Европейската комисия казва, че основен акцент е регионалната политика и кохезията. Регионалната политика касае всички региони в Европейския съюз, чрез създаването на заетост, економически растеж, устойчиво развитие, подобряване на качеството на живот. Кохезионната политика е катализатор на допълнителни публични и частни инвестиции – което създава една среда на доверие сред инвеститорите. Относно инвестициите след 2020 година, приоритетите на Румъния са справедливо географско разпределение на тези инвестиции в Европейския съюз, за да се преодолеят економическите различия между държавите членки и между отделни региони. Уважаеми колеги, позволете ми да направя едно резюме на чутото днес. Бяха повдигнати най-различни теми, които изискват отговор и решение в близко бъдеще. Говорихме за изоставането от САЩ и Азия по производителност. Трябва да инвестираме в научно-развойна дейност, в инфраструктурата, в МСП, в социалната сфера, в възобновяемите източници на енергия, но също така и в области, където няма частно финансиране заради високия риск. Говорихме, че трябва да се набират и частни средства в допълнение към държавните. Инвест и Юни трябва да замества кохезионната политика. Казахме също така, искаме повече гъвкавост при инвестициите. Споменахме и за присъствието на частния сектор, който трябва да допринесе за намаляване на климатичните промени. Споменахме и за Централните банка, и нейния капацитет по отношение на развитието. Това са теми, които изискват бърз отговор и мисля, че съвместно ще можем да направим всичко това. Като румънски гражданин, като европейски гражданин, като румънски депутат, желая повече демокрация, прозрачност и повече Европа на Румъния, повече конкурентоспособност, повече ефикасност, повече дисциплина – Убеден съм, че вие имате същите пожелания за вашата държава. Но искам и повече солидарност, повече кохезия. За една истинска конвергенция. Убеден съм, че успеха зависи от създаването на единен фронт в този бързо променящ се и непредвидим свят. Скъпи колеги, в заключение искам да пожелая на всички участници всичко най-хубаво и съм сигурен, че заедно ще намерим най-добрия път към благоденствие за всички. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Два дни на срещи между представители на националните парламенти и Европейския парламент – Всички ние имаме интерес да намерим пресечни точки, за да има пълно разбиране между това, което се върши в Европейския парламент и което се подготви в европейски план. Тези дни трябва да ни помогнат да продължаваме по същество на базата на качеството на проведените дискусии. Ние споделяме една обща цел – солидарна Европа, Европа, която дава бъдеще на всички граждани, Европа, която ни закриля пред предизвикателствата на глобализацията. Лек път на всички. Благодаря за участието.